ще бъде гласувана в 11.30. И сега преминаваме към последната точка от нашия дневен ред за тази вечер. Доклада Йозеф Сайер за делегиране на законодателни правомощи и упражняване на изпълнителни правомощия от страна на комисията. Докладчикът има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Парламента приема много е, доклади по собствена инициатива, които никой е, не чете след това. И е, самия докладчик също представя се занимава с този доклад. Надявам се, че случая с този доклад ще бъде по-различен. Не защото това е прекрасен доклад, който аз съм изготвил, а защото това е е, нещо като ръководство за колегите, които е, работят заедно с други е, институции. Е, и в рамките на тристранните срещи. Защото Лисабонския договор въвежда една нова норма, свързан с контролната дейност на Европейската комисия. И Европейският парламент получи същите правомощия, които има и съвета, когато става дума за контролна дейност. Става дума за актове по делегация и изпълнителни актове, актове когато парламента приема законодателен доклад, парламентът губи е, своите правомощия в сфери, където компетентността му е делегирана. А днес е, ситуацията е различна. Е, чрез делегираните актове Европейският парламент може да запази своето влияние и може да оттегли делегацията от Европейската комисия, ако законодателният акт не допада на парламента. Не всички детайли се третират от парламента. Ние решаваме е, кои да са тези въпроси, които ще бъдат е, делегирани на комисията и кои ще бъдат третирани от самите нас. Лисабонският договор отдавна влезе в сила, но тази практика все още не беше въведена пълноценно. И когато нашите колеги участват в трилози, те смятат, че съвета съжалява за това, че отстъпил своите правомощия в контролната сфера. И ако искаме доклада да бъде прият не само от парламента, а и от съвета, за да се предприеме процедура, съгласно която не трябва да се обсъждат едни и същи въпроси и да се облегчи постигането на споразумение между институциите. Така че това са насоки, насоки за колегите. Ние не трябва да се отказваме от нашите правомощия в сферата на контрола. Трябва напротив да ги запазим. Има различни ситуации е, да речем, приемаме доклад, одобрен от комисията, но пък е, не приемаме е, други текстове, които не отговарят на принципите, които изложих. Но на първо четене не можахме да се споразумеем с съвета и следващият парламент, Европейски парламент, ще трябва да продължи обсъждането на този въпрос. Председателят, благодаря много, господин Заер. Преминаваме към спонтанни изказвания. Магинес, госпожа Магинес е първи. Just... Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че от гледна точка на делегираните и актове и а, Обсъжда се е, в е, празна зала, в селското стопанство, където съм много ангажирана. Не сме приключили реформата ОСП, така че е, Вашата работа е много важна и новите евродепутати трябва да разгледат вашите инструкции, за да може да се види как да направим законите по-добре, защото искрената ми загриженост е, че ние постигаме политическо споразумение, които след това трябва да преведем в делегирани актове или актове по изпълнението. Тогава има а, няколко въпроса, които няма да бъдат приключени до марта и това може би е един от най-важните доклади Съжалявам, че не сме тук повече хора, за да можем наистина да го обсъдим. Благодаря, много сте права, казва председателя. Е, госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Делегираните актове и актовете за изпълнение – все още не е ясно как се използвате и ролята на правната комисия в това отношение ще бъде много важна по време на следващия мандат. Ние като евродепутати имаме задължението да работим в услуга на европейските граждани и да предотвратим всякакви актове на комисията, които върват против техните права така че е добре ние да участваме в процедурите преди приемането на тези актове. И именно за това подкрепям идеята за организиране на срещи между представители на комисията и на парламента преди приемането на а, делегирани актове. Това според мен е много важно, не само в селското стопанство, но в економиката и външните работи. Благодаря. Благодаря на госпожа Басеско председателя. С това приключват едноминутните изказвания госпожа Георгиева. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Саев, също така за това, че представихте на онези от нас, които сме тук в аудиторията, но и други колеги, които следят а, това, което става в залата, вашите мисли. От името на комисията искам да кажа съвсем ясно, че напълно сме съгласни с, с необходимостта от общ подход във връзка с делегираните актове, актовете про изпълнението, въпросите по тълкуването се задават много често по време на преговорите и наистина е дошло време да засилим усилията, да намерим хоризонтални решения на тези постоянно появяващи се проблеми. Както знаете, през комиси... в комисията бяха организирани три странни разговори по хоризонталните а, въпроси, свързани с делегираните актове и актовете по изпълнението. Разгледахме също така и деликатния въпрос за консултациите по делегирани, делегираните актове. Проблема започна, процес започна да тъпче на едно място и именно за това ви благодаря че ни давате още една възможност да вникнем по-добре в делегираните актове и актовете по изпълнението. Съгласни сме с вашия доклад. Според нас това е добра основа за солидна работа, за да може тези въпроси да бъдат приключени. Искам да привлека вниманието на всички, че ще се очаква а, за а, а, решение по въпроса за биоцидите и се надяваме, че а, ще имаме полезни насоки. Естествено ще продължим да обсъждаме процедурни въпроси до тогава, до когато съда не се произнесе с насоки. Трите институции трябва да работят заедно, за да намерят приемливи решения на тези важни въпроси. Аз ще завърша като кажа, че съвсем определено новия парламент ще има много добра основа, на която да стъпи, за да ускори намирането на тази обща основа. Искам да ви благодаря за свършената от вас работа. Председателя, благодаря госпожо комисар Георгиева. С това приключва дебата. Утре ще гласуваме в 12 часа. Искам на всички, на колегите и на служителите да ви пожелая приятна вечер. И от време на време и комисията може да отиде и да поспи малко.